meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Уважаеми госпожи и господа, скъпи колеги, моля, заемете местата си, за да започнем съвместното заседание на Комисията по правни въпроси и Комисията по граждански свободи и правосъдие. Започваме малко по-късно, тъй като преди малко нямахме кворум. Сега вече имаме кворум и в двете комисии, т.е. и двете комисии са представени от достатъчен брой свои членове. От името на госпожа Гал приветствам с добре дошли членовете и на двете комисии. Заседанието се провежда съгласно член 51 от правилника за дейността ни следва да вземем решение за програмата Правосъдие. Докладчици по тази тема са колегите Берлингуер и Клейс. Желаят ли двамата докладчици да вземат думата за разяснение или можем направо да преминем към гласуване? Докладчиците няма да вземат отношение. Нека преминем веднага към гласуването. Ще гласуваме електронно. Нека първо гласуваме пробно, за да сме сигурни, че работи системата. Моля сега натиснете което и да е копче от устройствата, за да проверим дали работи системата. Господин Будо, няма карта за гласуване. Не можете ли бързичко да си я вземете. Okay. Okay, but we have to start now. That... Трябва да започнем сега.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 Hier kommen nur 26 Signale an. Haben alle die ihre Karten? Бяха регистрирани само 26 гласа. Действително ли всички, които са си поставили картите в устройствата, са натиснали и копчето? А сега се увеличава броят на гласовете. Всички ли гласуваха? Всички ли натиснаха копчето? Липсват още два гласа. Geht nicht. Bei Frau geht's nicht. Jetzt geht's. Ah, ja. Госпожа Тайн имаше проблем. Сега всичко е наред. Липсва още един глас. hat nicht Някой не си е натиснал копчето. Не можем да го чакаме до безкрайност. Бяха регистрирани 38 гласа, т.е. 38 карти бяха поставени. 37 гласа бяха регистрирани. Нито една политическа група не е представена с свръхброй гласове, така че няма проблем. Изменение 8 на докладчика. Нека следваме регламента на Комисията по правни въпроси. Нека гласуваме само за или против. Няма да броим въздържалите се. Ако някой иска да се въздържи, нека даде знак. Но няма да броим гласовете на въздържалите се, защото Измененията ще се приемат с мнозинство, а когато гласуваме по окончателния текст на становището, ще броим и гласовете на въздържалите се, защото трябва да се отбележат в протокола. Кой е за изменение 8? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 77 за. Против? Приема се. 78 за, против, приема се. Изменение 8 за, против, отхвърля се. Изменение 9 за, против, приема се. 79 за, против, отхвърля се. Изменение 80 за, против, Отхвърля се. Изменение 9. За. Против. Отхвърля се. Изменение 81. За. Против. Приема се. Изменение 10. За. Против. Приема се. Изменение 82. За. Против. Приема се. Изменение 10. За. Против. Отхвърля се. Изменение 11. За. Против. Приема се. Изменение 12. За. Кой е за? Против. Приема се. Изменение 11. Изменение 11. За. Против. Приема се. Изменение 13. За. Против. Приема се. Изменение 14. За. Против. Приема се. Изменение 15. За. Против. Приема се. Изменение 12. Отпада. Изменение 86. За. Против. Отхвърля се. Изменение 16 за, против, приема се. 13 за, против, отхвърля се. Изменение 7 за, против, отхвърля се. Компромисно изменение 7 за, против, приема се. Изменение 14 за, против, Отхвърля се. Компромисно изменение 8 за, против, приема се. Компромисно изменение 9 за, против, приема се. Преминаваме към следващата страница. Изменение 93 за, против, отхвърля се. Изменение 20. Гласуваме по него. Кой е за? Кой е за 93? Не, 93 бе отхвърлено. Преминаваме към 120. За, <clears throat> против, 120. Кой е за? Извинете. Изменение 20 за. Не 120, а 20. Против. Приема се. 94 за. Против. Приема се. 95 за, против. Деветдесет отпада. Няма да гласуваме по него. Изменение 15. Комисията по правата на жените. Трябва да гласуваме по въпросните 4 реда. Кой е за? Против? Приема се. 21 за, против, приема се. Компромисно изменение 10 за, против, приема се. 97 за, против. Приема се. Компромисно изменение 11 за, против. Приема се. Изменение 98 за, против, отхвърля се. Изменение 24 за, против, приема се. 25 за, против, приема се. 16 за, против, отхвърля се. 17 за, против, приема се. Изменение 26 за, против, приема се. Изменение 99 за, против, отхвърля се. Изменение 18 за, против, отхвърля се. Изменение 27 за, против, приема се. Изменение 100 Докладчиците са изискали разделно гласуване. Първа част за, против. Приема се втора част за, против. Отхвърля се. Изменение 19 за, против. Отхвърля се. 28 за, против. Приема се. 101 отпада. Изменение 102 за,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 Отхвърля се. Изменение 107 за. Против. Приема се. Изменение 30 за. Против. Приема се. Изменение 31 за. Против. Приема се. 32 за. Против. Приема се. 108 за. Против. Електронна проверка. Гласуваме електронно по изменение 108. Моля, гласувайте. Okay. 19 гласа за, 22 гласа против, няма въздържали се, отхвърля се. Изменение 9 за, против, приема се. 22 за, против, отхвърля се. Изменение 109 за, против, отхвърля се. Изменение 10 за, против, приема се. Изменение 110 с устно изменение, което е отразено в списъка за, против, приема се. 33 за, против, приема се. Изменение 111 за, против, отхвърля се. Изменение 34 за, против, приема се. 35 за, против, приема се. Изменение 112 няма да гласуваме по него. 113 за, против, приема се. Изменение 11 за, против, Приема се. Изменение 36. За. Против. Приема се. Изменение 12. За. Против. Приема се. Компромисно изменение 13. За. Против. Приема се. Изменение 114. Само първата част. Втората част е оттеглена. Гласуваме по първата част на 114 за, против. Приема се. 115 за, против. Отхвърля се. Не, още веднъж. Кой е за 115? Против? Отхвърля се. 116 за, против. Електронна проверка на 116. Моля, гласувайте. Дафюр, 19... 22 гласа за, 19 против. Приема се. 23 за, против. Отхвърля се. 117 само първата част за, против, отхвърля се. 118, също само по първата част, за, против, отхвърля се. 119 за, против, отхвърля се. 37 за, против, Приема се. 38 за. Против. Приема се. 39 за. Против. Приема се. 120 за. Против. Отхвърля се. 40 за. Против. Приема се. 121 за. Против. Отхвърля се. 24 за. Против. Приема се. 41 за, против. Приема се. 42 за, против. Приема се. Съображенията. 44 за, против. Приема се. 43 за, против. При... Отхвърля се. 45 за, против. Приема се. 1 за, против. Електронна проверка. Гласуваме електронно по изменение 1. Дафюр, 14 гласа за, 27 против. Отхвърля се. Компромисно изменение 1 за, против. Приема се. Изменение 2 за, против. Приема се. 47 за, против. Отхвърля се. 48 за, против. Приема се. 3 за, против. Отхвърля се. 50 за, против. Приема се. Компромисно изменение 2 за, против. Приема се. 49 за, против, приема се. 53 за, против, отхвърля се. 51 за, против, отхвърля се. 52 за, против, приема се. 3 за, против, Нека проверим електронно. Гласуваме електронно по изменение 3. Dafür. 24 гласа за, 17 против. Приема се. 54 за, против. Отхвърля се. 61 за, против. Приема се. Компромисно изменение 3 за, против. Приема се. Изменение 57. За, против, приема се. Изменение 58. За, против, отхвърля се. Изменение 4. За, против, отхвърля се. Компромисно изменение 4. За, против, приема се. Изменение 5. За, против, отхвърля се. Изменение 63 за, против. Трябва да гласуваме разделно по 63. Извинете, първа част за, против. Приема се втора част за, против. Отхвърля се 64 за, против. Отхвърля се 62 за, против. Приема се 66 за, против, приема се. 69 за, против, приема се. 4 за, против, приема се. 5 за, против, приема се. 6 за, против, приема се. 5 за, против, Приема се. 6 за. Против. Приема се. Още веднъж изменение 6 за. Против. Приема се. Компромисно изменение 5 за. Против. Приема се. Изменение 7 за. Против. Приема се. Изменение 72 за. Против. Отхвърля се. Компромисно изменение 6 за против, приема се. Компромисно изменение 14 за, против, приема се. Изменение 74 за, против, приема се. Изменение 75 за, против, приема се. Изменение 76 за, против, отхвърля се. резолюцията. Изменение 1 за, против, приема се. Изменение 2 за, против, приема се. Окончателно гласуване по целия текст. Гласуваме електронно, за да отчетем точно броя на гласовете. Моля, гласувайте. 40 Ja stimmen. 40 гласа за, 1 глас против, 2 въздържали се. Поздравления за докладчиците. Текстът се приема с измененията. Благодаря сърдечно на всички колеги, най-вече на колегите от Комисията по граждански свободи и правосъдие за участието в гласуването. Прекъсваме за малко заседанието. Ще продължим с заседанието на Комисията по правни въпроси. Госпожа Гал. Само да припомня, че в 9.45 продължаваме и ще гласуваме в 10.45.